за а, трети страни, като тези, които ние налагаме на нашите собствени производители. Сега приключвам, приключихме с обясненията на вота. И ако нямате възражения, ние ще изпратиме получи приятите резолюции на съответните органи и заинтересовани лица. Е, Прекръсвам заседанието. Благодаря, господин